Председателя. Уважаеми дами и господа, възобновявам заседанието. Протоколът от вчерашното заседание, както и приетите текстове са на ваше разположение. Имате ли бележки и възражения по тях? Ако нямате такива, ще считаме протокола за одобрен. Сега преминаваме към дебата за положението в Сирия. Следва